Скъпи колеги, мисля, че трябва да започнем. Und ab jetzt werde ich Deutsch sprechen. От тук нататък ще говоря на немски. Преди да пристъпим към дневния ред, преводачите ме помолиха да им позволя да ви направят съобщение. Нека им позволим да го направят, тъй като тяхната работа е важна и ценна за нас. Преводачите имат думата. Преводачите желаят да ви уведомят, че е в ход трудов спор с ръководството на парламента във връзка с наложените им условия на труд. Изложено е на риск качеството на услугата ни. Уведомяваме ви, че поради този трудов спор преводът за съжаление днес ще бъде преустановен точно в 12.30, крайния час по програма. Ja, vielen herzlichen Dank äh, für diese Information. Благодаря ви за информацията. Надяваме се, че скоро ще се постигне споразумение по взаимно съгласие между преводачите и администрацията на парламента. Както вече казах, вашата работа е изключително важна за нас. Знаете колко високо я оценяваме. Знаете, че без вашата помощ тук не бихме постигнали кой знае какво. За това благодаря ви за вашата работа. Пожелавам ви успех при по-нататъчните преговори и разговори. Пристъпваме сега към дневния ред. Първа точка приемане на дневния ред. Може ли да го приемем в предложения му вариант? Няма възражения. Дневният ред се приема. Точка 2. Одобрение на протоколите от заседанията на 25 април. Разполагате с този протокол в папката си с документи. Има ли бележки по него? Не. Предлагам тогава, както обикновено, протоколът да се счита за прият при положение, че не бъдат днесени възражения до края на днешното заседание. Съобщения на председателя. Днес имаме превод със следните езици. Френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, португалски, естонски, унгарски, полски, словенски, български и румънски. Нека ви припомня, както винаги, че заседанието ни се излъчва на живо по интернет – решенията на координаторите от 16 май 2018. Уведомявам ви, че решенията на координаторите от 16 май 2018, които са били разпратени на 17 май по имейла на всички членове на комисията, ще се считат официално за приети, тъй като до предвидения срок 22 май не са били внесени възражения. Нека предварително направя една бележка във връзка с актуално събитие. Ние сме Комисия по култура и образование. Сатирата е една по-специална форма в изкуството. Курт Тухолски през 1919 е казал, че сатирата трябва да преувеличава и че сама по себе си е несправедлива. Разтрабява истината, за да се чуе по-ясно гласът на истината. На какво има право сатирата? Полската радио и телевизионна станция ЕВП след почти 100 години е на по-различно мнение и е внесла съдебен иск срещу една жена, тъй като тя е разпространила сатирични материали по интернет, които според тази станция са били прекалено хъпливи. Тази жена е застрашена от две години лишаване от свобода. Тази жена е казала да дори и при, по време на комунизма не са ме изправили насилствено пред съд или пред прокуратурата. Виждаме, че публично правните радио и телевизионни станции в Польша имат проблем с сатиричното съдържание, което става публично съдържание. Като германка, като европейка се чувствам длъжна да защитя засегнатите, тъй като Полша е важна за нас, европейците и германците. Освен това, трябва да вземем предвид и това, че няма разлика между случващото се в Полша и онова, което се случи между Германия и Турция във връзка с германския сатирик. Надявам се, че съответната европейска структура ще прояви солидарност. Преминаваме към гласуванията. Днес предстои да гласуваме по два проекта на становище. Започваме с проект на становище за вноса на движими културни ценности. Докладчик бе колегата Сантьяго Фисас. Не го виждам в залата, затова и не мога да го попитам дали иска да вземе думата. Внесени са 267 изменения – от които докладчикът е пред... изготвил и предложил 17 компромисни изменения. Пристъпваме веднага към гласуването. Изменение 81. Не. Всъщност не. Става дума само за езиково изменение. 82. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 2 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 е оттеглено, 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 102 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 103, 104, 105 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 е оттеглено, 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 112 е оттеглено, 114 за, против, въздържали се, приема се. 115 само езиково изменение, 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 е оттеглено. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 е оттеглено. 123 и 124 също компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 е оттеглено, устно изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 и 162 Добре, ще проверим по 161. Моля, гласувайте. Шлисен? Край на гласуването. Приема се с 13 на 10 гласа. Извинявайте, не беше толкова ясно. 18 и 162. За, против,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 Компромисно 9Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. 191. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се, Извинявайте. 193 отпада. Сега гласуваме по 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. 100, 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 204 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се. 27 е оттеглено, 206 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, приема се. 28 и 209 за, против, въздържали се, приема се. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 210 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, отхвърля се. 214 за, против, въздържали се. 214 още веднъж за,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 216 и 217 идентични за, против. Нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се с 14 на 11 гласа. Изменение 35. Още няколко страници трябва да прелистим. 35. Намерихте ли го всички? Изменение 35. За. Против. Още веднъж. 35 на 17-та страница, поне в моя списък за гласуване за, против, въздържали се,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 въздържали се, приема се. 44 за, 45 извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно е оттеглено, 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, се. Мисля, че се приема, но нека проверим. Моля, гласувайте. По 47. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 на 11 гласа. 48 за, против, въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 14 на 11 глас. Компромисно 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 14. За против, въздържали се, приема се. Компромисно 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против,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 Geschlossen. Край на гласуването. 21 гласа за, 3 гласа против, 1 въздържал се. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления за докладчика. Моля да му предадете за резултата. Преминаваме към следващото гласуване проект на становище по бюджета за 2019 година, мандат за тристранната среща. Мортен Льокегорд бе наш докладчик. Искаш ли да кажеш нещо? Само да сме сигурни, че 27-мо изменение е отеглено. Благодаря. Гласуваме направо изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 2 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 3 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против,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 въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. Проверка по втората част на 28 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 14 на 9 гласа.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 Отхвърля се с 12 на 11 гласа. 37 за, против, въздържали се. Мисля, че мнозинството е същото като по предходното, но нека проверим. Моля, гласувайте по 37. Край на гласуването. Отхвърля се с 12 на 9 гласа. 38 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Geschlossen. Край на гласуването. 19 гласа за, няма гласове против, 4 въздържали се. Приема се единодушно. Поздравления за докладчика. Успех при по-нататъчните преговори. С това приключихме с гласуванията. Пристъпваме веднага към следващата точка от дневния ред. Точка 6. Разглеждане на проект на становище на тема за етост и социални политики в еврозоната. Докладчик по становище е колегата Хунтис. Крайният срок за внасяне на изменения е 12 юни 11 часа. Гласуването ще се състои на 11 юли. Сега ще дам думата на господин Хунтис за уводни думи 5 минути. Ευχαριστώ, е, кирия проедре. Благодаря, госпожо председател. Не, ναι, περιμένω λιγάκι για την ти се. Нека да изчакаме малко, за да може колегите да си тръгнат. Залата е голяма. И има доста голямо разстояние между нас, така че не е лесно да общуваме. Благодаря, госпожо председател, още веднъж. Уважаеми колеги, мисля, че становището, което ми беше възложено, е изключително важно за хората в еврозоната, за тяхното добруване и благоденствие. Мисля, че е необходимо да разгледаме начина по който економическия и паричния съюз ще се отрази върху социалната политика, заетостта, образованието. Притеснявам се, че разгръщането на този съюз води до неравенство и до все по-голяма пропаст. Знаете за небезизвестната пропаст между севера и юга, богатите и по-бедните. Защото наистина това е факт. И мисля, че съответно следва да се предприемат мерки, за да се запълни тази пропаст и да се предприемат мерки за премахване на неравенството в образованието, заетостта. Мисля, че економическото управление е отговорно за това, което се случва. Последните десетилетия го доказват. Засегнатите економически държави, онези, които трябва да прилагат политики на крайни економии изостават. Те съответно харчат много по-малко за заетост, за здравеопазване, за социални мерки, за образование. Знаете, че реформите в тези държави са с цел да се защити еврото, но на каква цена? Все по-малко и по-малко средства се предвиждат за областите, за които говорих. Увеличава се броя на социално изолираните, маргинализираните, увеличава се изтичането на мозъци, най-вече в Южна Европа. Виждаме как има хора, които са обучавани не за да се развиват професионално и човешки, а за да запълват празноти в трудовия пазар. Аз призовавам за увеличаване на бюджетите за образование и обучение. Насърчавам използването на подход на равнопоставеността спрямо всички образование през целия живот. За всички искам да се гарантира, че уменията ще се използват за да се развива човешката личност като такава, а не за да се запълват празноти на трудовия пазар. Знаете, че когато имаме становище, нямаме кой знае колко възможности за разгръщане на вижданията, но ще чуя с интерес какво ще ми кажат колегите. Благодаря на всички, които ми помогнаха, на секретарията. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. Аз също ще ви изслушам с интерес, за да можем да приключим работата по това становище по един добър начин. Благодаря, господин Хунтис, че ни представихте становището си. Следват изказвания на докладчиците в сянка. Забина Верхаен от името на господин Загоракис apologize that my colleague uh, is not able to be here uh, due to other Съжалявам, но колегата Загоракис днес не може да участва, тъй като трябва да участва в други заседания. От негово име иска да кажа, че текста е добър. Анализа на различията в европейската зона е добър. Е, той иска да гарантира достъп до образование през целия живот за всички. За НП Сектора на образованието е важен с цел по-голяма заетост на младите хора. Ето защо трябва да има съответното финансиране. Европейския съюз и държавите членки следва да работят заедно по един ефективен начин, за да създадат повече възможности за образование и обучение. Трябва да се развиват повече дългосрочните програми за мобилност, стажовете, е, мобилността на учителите, преподавателите е важна. Програми като Еразум са важни. Според едно проучване на Евробарометър, всеки втори до 35 годишна възраст е, е участвал в някаква подобна форма на стаж или обучение и над 70% казват, че имат положителен опит. Всичко това показва, че качествените стажове са ценно нещо и дават възможност и за по-добра заетост. Затова ние подкрепяме инициативата за младежка заетост. Смятаме обаче, че тези механизми трябва да се подобрят и да станат по-приобщаващи. Що се отнася до изтичането на мозъци, ние сме съгласни, че то вреди на страните най-вече от юга. За да се справим с този феномен, трябва да създадем качествени работни места и да имаме добри стратегии за образование и обучение. Освен това, трябва да инвестираме в предприемаческите умения на младите хора. Нашата комисия трябва да разгледа отблизо проблемите за е, сигурността, отсъствието на заетост. Необходимо е да се направи реформа точно във връзка с тези аспекти и в сферата на културата. Господин Загоракис ще внесе изменения точно в тази връзка. Благодаря на Сабина Верхайен, Луиджи Моргано. Благодаря. От името на групата на социалисти и демократите искам да се съгласа с казаното от колегата Верхаен. Благодаря на докладчика. Имаме сходни тревоги. Имайки предвид, че обекта на нашето становище е анализ на социалната и трудова политика, доколкото тя е наша компетентност, а говорим за 19-те държави от еврозоната, е съвсем ясно, че указанията, които трябва да насочват нашата дискусия, трябва да бъдат онези, които са записани с от Европейския стълб за социалните права. Две са основните теми, по които нашата комисия може да работи по същество. Образование от детството до университет и след това прехода от училище към работа. Една европейска политика по заедостта тръгва от професионалната образователна система, която е ефикасна и достъпна за всички Да, дава възможност на всеки един да развие своите умения, в зависимост от неговите способности и вземайки предвид неговите склонности – Както знаете, в рамките на Европейския семестър Европейската комисия излиза с а, текст, който оценява изпълнението на държавата членка по съответни индикатори, които от 18-та година нататък ще вземат предвид и новата, така наречена Social Scoreboard. Там ще се включват всички деца, които са тръгнали на предучилищна възраст, след това издържалите теста ПИЗА и какви са техните резултати и така нататък. Много други показатели. Всички тези показатели са максимално конкретни и точни. Те са основа за конкретните препоръки, които Европейската комисия насочва към държавите членки всяка година. В някои доклади, като например на ЕТУК и на Економически социален комитет, че указанията трябва да бъдат подобрени. Това, което аз възмерявам да направя, що се отнася до текста на колегата Хунтис, е да направя преки посочвания на индикатори от европейския семестър. Целта ми е да има по-адекватно измерване. Искам да добавя също, че е нужно да има конкретни искания. Например, адекватно финансиране в рамкото на МФР след 2020 година за гаранцията за младежите, доколкото е в нашата компетентност. Разширяване на инициативата за заетост на младите. Не трябва да бъдем общи, а конкретни. Национални инвестиции за гаранция за младите и особено за, работ... за безработните дълъг период от време. Социални инвестиции в образованието, обучението. Е свързано също и с пакта за стабилност, който не да се забравя. Ако искаме Европейския съюз да се намеси сериозно в този стълб, е нужно да има повече средства – е след това по-голяма гъвкавост за разходите на държавите членки за социалните инвестиции, като започнем инвестициите в човешкия капитал. И накрая, на социална политика за еврозоната задължително трябва да преминава през конкретни инвестиции в образованието. Образование от детството до университета. Комисия по култура мисля, че ще се разберем. Благодаря. Благодаря ви. Докладчиците на ЕКАРЕ, АЛДЕ и Зелените, докладчиците в Сянка, не са в залата. Видях току-що госпожа Динолфи, но и тя излезе. Госпожа Билт, ако искате. Мадам Билт? И сте докладчик в сянка, ако желаете думата, може да я получите. Оратора говори без микрофон. Добре, благодаря ви. Нека ви припомня, че поради заболяване днес няма превод с чешки към чешки. Ако желаете да се изкажете на чешки, можете да го направите, но няма превод към чешки. Може също така. Не, няма превод изобщо с унгарски. Не може да се говори унгарски. Силвия Коста, биче максимал 2 минути. Е, ringraziando molto il relatore, condivido. Благодаря на докладчика. Одобрявам основните му тези. Одобрявам и казаното от колегата Моргано. Трябва да работим ефикасно тук. В навечерието сме на нови, политаки, на нови политики, то многогодишни. Друго нещо ново. Нови критерии, например за кохезионната политика нивото на образованост или ценз на населението е включено като критерий. Това е много важно, каза го и Моргано. Многократно сме го искали. Инвестициите на държавите членки в образование, обучение, особено в неблагодетелствени групи, трябва да бъдат извадени от пакта за стабилност и да се смятат за инвестиции в новаторство и технологии. Държавите членки са длъжни да инвестират точно във времена на криза в образование и обучение. Трябва да се гарантира ученето през целия живот и да има съпътстващи политики. И в Италия го наричаме право да учиш. Трябва да се дават стипендии. И да се даде също втори шанс, т.е. възможност млади хора да се върнат и възможности за двойното обучение или дуалното обучение, след това мобилност. Мобилността често не е доброволна и за това трябва да има по-ясно признаване. Европейската комисия говори точно за това, за признаване на дипломи, на свидетелства, на стажове, гаранцията за младите хора. Говорим за една електронна карта на европейските студенти, като дава възможност за достъп до услуги, за да могат те да бъдат по-мобилни по време на ученето си. И завършвам. целта на обучението и образованието не е само да си намериш работа, е да се развиеш. Това са свободни хора, които могат да променят и желанието си професията. Благодаря ви. Извинете, госпожо Билт. Имаше недоразумение. Ако желаете да се изкажете, имате думата сега. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин докладчик. Инвестициите в, в, в висшето образование зависеха много от изтичането на мозъци от юг на север, Болонския процес и еразъм. Вярно е, че миграцията при учене води до емиграция на труда. През 2009 година едно нидерландско проучване показва, че с 5% пада възможността да се върнеш да работи в страната си, ако се учи в чужбина. Пак казвам, в Нидерландия е правено това проучване. Представете си, ако беше направено в Гърция или във Франция. Като имаме предвид колко високо безработица след младите хора. Това е затворен кръг. Инвестира се в висшето образование, но какво инвестира там? Богатите държави. Младите хора могат евентуално да се възползват от това. Но след това заминават за чужбина и работят е, на работни места с по-нисък ценз, отколкото са получили, като са учили. между държавите членки и без това има голям разнобой, що се отнася до развитието. Ако това продължава така, тази пропа ще се увеличава. Флин, 2 минути. Благодаря, господин Офлин, за най-много две минути. Благодаря. Съгласен съм с голяма част от казаното. Искам да кажа, че в момента не се предприемат радикални мерки, а имаме нужда от такива, тъй като еврозоната е в момента на ръба на пропаста и за да се спаси трябва да се превърне в съюз на трансфери. Мисля, че трябва да променим нещата радикално, защото иначе ще станем свидетели на е, велико преселение на народите или пък на нещо подобно като на това, което се случва в Италия. Съюза на трансферите не трябва да се основава само на основаването на възможности за хората от юга е, във връзка с е, работата. Трябва да има и социална защита и възможности за обучение, образование, а това струва пари. И това е положителният начин, добрият начин да се действа. Не може да се говори само за отчаяние. Ако искаме еврозоната да продължи да съществува, то тя трябва да се превърне наистина в съюз на трансфери и държавите от севера, които извлякоха полза от общата валута и извличат полза и от валутните курсове, трябва да помагат на страните от юга, за да се възстанови и подобри тяхната конкурентоспособност. Няма как да се избегне това. Благодаря, Джули Уорд. Не повече от две минути. Притесних се, когато чух госпожа Бил да казва, че програми като Еразъм Плюс създават проблеми за младите хора, които се опитват да си намерят работа или пък да се научат на нещо ново. Госпожа Билт не ме слуша. Госпожо Билт, изказвам се е, в отговор на това, което вие казахте. Може да започна от самото начало. Много се притесних, когато ви чух да казвате, че Еразъм Плюс създава проблем за онези млади хора, които искат да получат нови възможности за обучение или за етос. Точно както и Силвия, миналата събота и неделя работих в рамките на Европейското младежко събитие. Там имаше 9000 млади хора от цяла Европа, които вярват в европейския проект и ако говорите с тях, те ще ви кажат, че Разъм Плюс – е един много важен проект. В рамките на тази програма те разговарят едни с други, опознават различни култури, получават умения, не на последно място и за предприемачество. Затова нека да сме наясно. Младите хора харесват Erasmus Плюс, харесват мобилността, възможностите да пътуват в целия Европейски съюз – даже извън него, за да могат наистина да се запознават с нови неща, с нови хора, да създават нови проекти и да създадат един по-добър свят. Така че мисля, че в нашата комисия като цяло смятаме, че Еразъм Плюс е добър проект и трябва да го поддържаме. Не става дума само за богати деца, които отиват в други страни да учат. Всъщност, положителното в Еразъм – и в други проекти, като например млади хора в действие, е, че в тях участват всякакви млади хора с аутизъм, с дислексия, с други увреждания. Знам, че това е така, защото аз се занимавах точно с такива програми и инициативи преди да започна да се занимавам с политика. Благодаря. Комисията иска ли да вземе отношение? Не знам изобщо дали има представител на комисията. Да, две минути най-много, моля. Благодаря. Казвам се Федерико Лучиди от Генерална дирекция ЗЕТО социални въпроси и интеграция. Искам да благодаря на всички докладчици за този проект на становище. Изчетохме го с интерес. Темите, които се разглеждат инвестиции в образованието, обучението, качественото образование, обучение. Всичко това е неразделна част от Европейския стълб на социалните права. Всичко това е неразделна част и от процеса около Европейския семестър. През последните години в рамките на препоръките по държави ние отчитаме всичко това. Знаете, че комисията предложи последните препоръки на 23 май. Радваме се, че обръщате внимание на всички тези инициативи и сме готови да ви помагаме във вашата работа на всички вас. Благодаря. Благодаря и накрая давам думата на докладчика господин Хунтис. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите за изказаните позиции. Нека да призная, че от самото начало знаех, че ще е сложно. Защото по отношение на положението днес в сферите на образованието, обучението, като цяло сме съгласни. Разполагаме с данни и на Евростат, които добре описват явленията, които аз очертавам в становището. Когато пристъпим към обсъдане на измененията, следва внимателно да обсъдим какво да направим за решаване на проблемите. Откровенно казано, аз съм готов да положа всички усилия, за да имаме общ подход, за да идентифицираме кое причинява трудностите и как да решим проблемите. Макар, че се притеснявам, че подходът ни е различен – всички казват, че има нужда от е, финансиране на общественото образование, но в процеса в рамките на европейския семестър е, бюджета, който се отпуска за държавите членки, винаги е ограничен от изискванията на пакта за стабилност. Съответно, бюджета за образование винаги страда от сериозен дефицит. Така стоят нещата за това какво да направим. Нека да намерим предложения. Няма да говоря сега надълго и на широко точно по тези въпроси. Искам само да подчертая, че ще положа всички усилия, за да намерим общи позиции, за да можем да направим една добра оценка на положението и да включим предложения, за да може да се окаже натиск върху комисията и тя следва да промени стратегията си, защото това становище е свързано с сърцевината на нашите задачи тук в нашата комисия и то наистина е от съществено значение. Благодаря на всички колеги, благодаря на председателя, ще изчакам с нетърпение вашите изменения и да се надяваме, че в крайна сметка инициативата ще е успешна. Благодаря. Трябва да си призная, че човек трудно се ориентира в тази зала. Преди да дам думата на комисията и на докладчика на края на разискванията, поиска думата госпожа Билт, но за съжаление не я видях. Бъдете кратка по възможност. Благодаря, няма проблем. Само на госпожа Уорд да каза, която като че ли не е разбрала това, което аз казах. И аз бях на срещата с младите хора тъй като заведах група, така че ги видях. И слушах това, което имате да кажат. Това, че казват, че еразъм е нещо чудесно и винаги добре е работил. Това, което казах е, че трябва да се внимава защото се отваря разъм към много неща и за нас това е изтичане на мозъци, нещо съвсем различно от това да се предложи нещо друго. Едно е да кажеш на младите хора да отидат в друга страна, да научат нещо за тяхната култура и други езици, друго е да има нещо такова огромно отваряне. Благодаря ви. Крайният срок за внасянето на измененията е 12 юни, 11 часа ще гласуваме на последното си заседание преди лятната вакансия на 11 юли. Пожелавам ви успех при по-нататъчната ви работа и по-нататъчните разисквания. Сигурна съм, че ще постигнем един добър компромис, така че и да можем да застанем на силна позиция спрямо водещата комисия. Точка 7 от дневния ред доклад от заседанието на групата на Комисията по култура за мониторинг на излизането на Обединеното кралство от Съюза. Първо ще дам думата на господин Здроевски, за да ни даде накратко актуална информация за дейността на групата. Пани przewodnicząca, шановни колежанки и колеги, очевидно. Госпожо председател, дами и господа, ще бъда кратък. От една страна виждаме случващото се. Четем официални документи, виждат се етапите на преговорите по Брексит. Преговорите малко се ускориха и вече има заключения и решения. Ще има в крайна сметка партньорство, с един преходен период в това партньорство. Това е много интересно, имайки предвид идната многогодишна финансова рамка. Трябва да помислим и за преходния период. Нека да цитирам малко конкретни числа. Европейския парламент излезе с ключова резолюция през март, гласувана в Страсбург, за условията на споразумението за оттегляне на Великобритания. За първи път се поиска принос от наша страна. От името на групата за мониторинг на комисията ни казаха, че са взели предвид тази резолюция. Гледайки календара, виждаме, че преди есента няма да се разрешат част от проблемите, свързани с резолюцията, но трябва да се внимава. Какво се случва? Еразъм Плюс, признаване на дипломи и сертификати, както и други подробности, свързани с правата на гражданите. За момента не е сигурно дали ще има споразумение за асоцииране – времето изтича, британското правителство не е посочило какви отношения иска с ЕС. Кои са сигурните елементи, свързани с нашата работа? Има споразумение за признаване на професионалните квалификации. Това поне е гарантирано за нас. И така, професионалните квалификации след Брексит и по време на приходния период – ще бъдат признавани. На второ място можем да кажем, че Еразъм Плюс, Творческа Европа и Европа на гражданите като програми ще функционират както функционират и по-настоящем в преходния период до 2021 година. Попитах дали може да се удължи този преходен период. Отговори ми се, че може. Но ако се удължи и ако Обединеното кралство промени становището си, т.е. ако иска да влезе отново в Европейския съюз, ще трябва да започне от начало. Все едно това е трета страна, която никога не е била част от Съюза до края на учебната година 21-22 Обединеното кралство ще бъде част от Конвенцията за училищата. Споразумението за изтегляне на Обединеното кралство говори за този преходен период. Ако обаче до април до година е готово това споразумение. Няма да е нужен такъв преходен период, но явно няма да е готово споразумението до тогава. Та преходният период ще е до 21 година и Обединеното кралство ще изпълнява цялото европейско законодателство, ще бъде част от единния пазар, част от митническия съюз. Ще плаща в съюза и ще е, се подчинява на решенията на съда, но няма да участва при вземането на решения. И Обединеното кралство няма да прояви интерес, според мен, да се удължава този преходен период по очевидни причини. Просто защото вече не може да взема решения в Съюза. Какво се случва след 21 година, т.е. края на преходния период? това, което трябва да се случи, трябва да бъде записано в споразумението за асоцииране, или поне аз така наричам това споразумение. Няма гаранция обаче за продължаването на Еразъм Плюс, Творческа Европа и другите програми, които са ни толкова скъпи. Дипломите за завършено средно образование накрая – Онези, които завършват през 21 година, полагат матури, които ще бъдат признати, но след това какво ще се случи, не знаем. Това беше съвсем накратко. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Благодаря ви за този междинен отчет. Към момента не може да ни дадете повече информация, разбирам. Ще следим отблизо по-нататъчното развитие на нещата, най-вече по теми, които спадат към компетенциите ни. Мога да ви уверя, че темата ще бъде обсъдена още веднъж и на заседанието на съвета на председателите на парламентарни комисии. Ако я обсъдим, ще ви информирам и за тези разисквания. Един колега се е записал за изказване, господин Уфлинг, за една минута. Благодаря. Не се притеснявайте. Премьерът вече няма собствено мнение, ще се съгласи дори с Бърние. Когато всички казват, че е решен проблема с Северна Ирландия, чак тогава Великобритания ще излезе от митническия съюз и единния пазар. Вие имате премьер, който е готов да подписва чекове, така че благодаря ви за исканията за финансиране. Докато този премьер управлява позицията на Обединеното кралство, кралството ще бъде потъпквано по всякакъв начин, което най-вероятно радва мнозина тук. Но не радва мен и британския народ. Това е ужасяващата позиция, в която ни постави Тереза Мей. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат за момента, но със сигурност темата отново ще е на дневен ред вероятно ще ни занимава и след 2019 година. Нека благодаря на господин Строевски и групата за мониторинг за работата им. Ще продължим внимателно да следим случващото се и при необходимост ще се и намесим. Точка 8. Проучване поискано от нашата комисия от тематичния отдел на тема Европейски структурни инвестиционни фондове и култура, образование, младеж и спорт. Помните, че преди известно време поискахме това проучване, тъй като преди изготвянето на следващата междинна програма за финансиране, категорично настоявахме за това по регионалните и структурни фондове, както и по ЕФСИ, да се отдаде особено значение на инвестициите в образование и култура. Искахме да има възможност за голямо финансиране от страна на държавите членки. Знаем, че структурните фондове до голяма степен се управляват от държавите членки. Искахме да знаем още тогава дали държавите членки наистина се възползват от възможностите, които сме предвидили за тях по регламента за структурните фондове. Искахме да знаем дали се възползват от тези възможности, за да инвестират и в култура и образование. Опитахме дали го правят така, както би се искало на нас и така, както си го представяме. Проучването излиза в много подходящ момент, тъй като започваме разискванията за програмите приемници. Ще излезем с становища за структурните и кохезионния фонд, както и за ЕФСИ. Сърдечно приветствам с добре дошли Майк Койн и Малин Карлберг от Центъра за стратегии и оценки, изготвили проучването по поръчка на нашия тематичен отдел – сега ще им дам думата, за да ни представят констатациите в проучването. Знам, че то е много дълго, много обстойно. Вече се запознах с него. Препоръчвам на всички ви да го прочетете. Моля нашите гости да се спрат само върху основните констатации от проучването. Имате по 5 минути, за да ни ги представите. Така след това ще имаме време за въпроси и дискусия. Благодаря ви още веднъж, че приехте поканата ни. Господин Койн или който от вас двамата иска да започне. Um, uh, Благодаря за тези встъпителни думи. Uh, uh, Навлизам директно в доклада за използването на структурните инвестиционни фондове ЕСИФ за култура, спорт, млади хора и образование. Структурата на моето изказване е следната. първо място ще разглеждам правилата, правната рамка, за използването. Ще кажа нещо също за това, доколко се предоставя подкрепа. След това нашите заключения. И накрая, какво означава това за бъдеще и някои препоръки. Що се отнася сега до рамката, която определя за какво да се използват средствата по структните инвестиционни фондове. Първо, договора и за всеки преходен период регламентите. Това, което установяваме тук, в този период, е, че образованието, обучението присъстват. Те са един от, една от 11-те тематични цели към които можете да насочите разходите. Културата и спорта като такива не могат да бъдат спонсорирани, а само като инструменти за економическо-социално развитие. Затова статута им е различен. При младеща, която е основна цел – Те отвъд нашите правомощия за съвсем кратко. Ще говорим за това. По правилата трябва да кажа, че има ограничения в този период и по-специално тематичните кръгове, като казва, че държавите членки трябва да съсредоточат своите разходи в четири основни области, изброени при целите. Научно-изследователска дейност, подкрепа за изследвания, малки и средни предприятия, ниско въглеродна економика. Има също и предварителни условия, които заявяват, че държавите членки трябва да имат съответна рамка за политиките, за да започнат проекти в различни сфери. Например, интелигентната специализация е задължителна за такива разходи. Това е рамката. Но тази рамка трябва да се тълкува и на национално ниво. Посредством споразумение за партньорство, в което са изброени приоритетите на държавите членки, избрани от общата рамка. Това трябва да се превърне в оперативни програми, които казват как трябва да се изпълни тази програма в конкретния регион, например. След това проекти, какво всъщност се случва по места. Извинявайте, че ви прекъсвам. The... За групата в края на залата. Много ви моля, излезте, ако трябва да говорите по някаква тема, не говорете тук, пречите. Thank you. Um... So a, uh, a quick diagram to show the relationship. Uh, uh, projects. Ето, показвам връзките. Проектите се определят в такива партньорски споразумения на национално ниво. Взема се предвид 11-те тематични цели, инвестиционните приоритети с ограничения, които идват от предварителни условия – и ролята на тематичните кръгове. Uh, в тази рамка първо разгледахме наличната информация за разходите в настоящия период. Има два подхода. От една страна може да се погледне отгоре надолу, да се види информацията, публикувана от Генерална дирекция Регио разходите за обучение и образование в нашия период са 39,2 милиарда. Но тук не са включени много скрити разходи, които са в други <clears throat> глави или бюджетни редове, а те са важни за постигане на целите. Повечето разходи за култура и спорт обаче също са в други бюджетни редове. Спортът и културата се използват като инструменти за постигане на други цели. Като разглеждаме числата като такива, всъщност не разбираме добре какво се случва в сферите, които ни интересуват. Така че решихме да, видим, да поемем друг подход, да видим какво се случва по места. Избрахме 8 държави членки, виждате ги изброени на слайда и искахме да видим какво се случва с места в отделните проекти. Да видим как се разходват средства в сферите, които ни интересуват. Информацията, която публикуват държавите членки, е, варира е, своята подробност или не, в някои държави получихме по-конкретна информация, в други не. Основните заключения. Обучението и образованието са навсякъде и като цел сама по себе си, и като инструмент за постигане на други цели. Например, ако се обичате да насърчавате информационните технологии, това обикновено означава и обучение и образование. Т.е. има много други елементи, които се появяват при други рубрики. В Италия има оперативна програма Култура, в Польша също културата е фокус, но други държави не е толкова. В предишния период още по-малко. Интелигентната специализация често включва в художествено-творческата индустрия и спорта. И там вече може да се видят действия в сферите, които ни интересуват. Спорта като цяло не излиза на преден план като цел, но пък е споменат на много места. Има много дейности, свързани с спорта или от спортен тип, за постигане на други цели. Не е напълно ясно, но смятаме, че има през този период свиване на разходите за култура и спорт. Това е резултат от тематичните кръгове. Има само няколко държави, за които имаме доказателства. Младеща е голяма тема навсякъде. Особено важна е тя обаче в държави, където има голяма безработица сред младите хора, като Испания и Италия често има съчетаване на отделните теми. Те са четири, може да бъдат съчетани в всякакво съотношение и да са насочени към млади хора. Има взаимодействие също с Еразъм Плюс, Творческа Европа, тъй като Еразъм Плюс се съсредоточава повече върху социалните елементи. И така, имайки пред себе си идеята да разгледаме бъдещето, искахме да видим какви са перспективите за тези четири сфери. Те се съсредоточават върху човека, а не върху технологичния аспект на развитието. Човешкото измерение на економическо-социално развитие характеризира нашите четири сфери – всички те по различен начин насърчават развитие на умения, освояване на знания, отдаденост, творчески идеи. Така че има много човешка дейност в това, което разглеждаме. Тези сфери дават възможност тласък за развитие и развиват основните технологии, които отключват прогреса. Този аспект обаче, според нас, не получава достатъчно внимание в европейските структурни инвестиционни фондове. Те са важни заради световната а, конкуренция, но са свързани с автоматизацията. Все повече се увеличава тя. Пътят напред това, което разгледахме, бяха възможности за разглеждане на всяка сфера по-отделно. Винаги е трудно по фондовете да се говори само за един конкретен сектор. Това, което ние предлагаме, е по-цялостен подход. И смятаме, че това ще окаже по-голямо въздействие в дългосрочен план. И така, що се отнася до нашите препоръки. Първо, много работа може да се извърши, свързана с фокусиране върху елементите, които ни интересуват. Депутатите могат да информират своите избиратели, комисията също има своя роля. Основна препоръка за нас е бъдещите структурни инвестиционни фондове да се съсредоточат върху укрепване на уменията на човека, които са основни двигатели на економическото и социално развитие. Да се спомнят четирите сфери, но и да се зададе като предварително условие задаването на една от тези четири сфери – Трябва да има дълновидност при залагането на подхода. Много често се говори за това, че с целите се опитваме да решим вчерашни проблеми, а трябва да се вгледаме в бъдеще и най-вече ролята за обучението и образованието най-вече, като част от учредителния договор. Някои други цели също се споменават, например посочването на значимостта на неформалната роля на обучението и образованието като механизми за постигане на други цели. Много често разглеждаме структурните фондове, се говори за целите и резултатите и много по-малко за механизмите, които дават възможност да се премине от едното в другото. Но всички четири са много важни като част от тези механизми за постигане на тези цели. Смятаме, че това трябва да има а, приоритет. Трябва да има моделиране на процесите на изпълнение на програмите и това трябва от самото начало на програмите да е заложено до оценката. Интелигентната специализация – трябва да продължи да отразява значимостта на приноса на хората. Нужно е също така да има мониторингови процедури от страна на Съюза и органите на властта, за да се види какво точно се случва. Има много организации, които работят активно в тази сфера и подкрепата за тези организации – е изключително полезна, разбира се, за самите тях, но им помага също така да подходят по-професионално към економическото социално развитие. Те са важни играчи и смятаме, че тези организации трябва да бъдат подкрепени в оптимална степен. Благодаря. Благодаря ви. Продължаваме в формат пинг-понг. Тоест, задава се въпрос, след което веднага му се дава отговор. Започваме с който желая. Ако никой не иска, ще започна аз. Добре, тогава ще започна аз. Смятате ли като цяло, че създаването на възможност за това структурните фондове да се използват и за културата, образованието и спорта се увенча с успех. Информирани ли са според вас държавите членки за тази възможност? Какво установихте? В областта на културата, например, с компетенции разполагат общините. Освен това, културата е първата сфера, в която се правят съкръщения. Достатъчно ли са информирани държавите членки за финансиране на културата, спорта и образованието по структурните фондове? Разполагате ли и с процентни данни, цифрови данни за това колко проекта са били реализирани в сравнение с други? Um, it's very difficult. Много е трудно да се определи точно какво се случва по места. Както казах, официалните данни се изготвят за общите цели. Например, ако има проект от областта на културата, по който се разработват информационно технологични възможности, то тези разходи ще се отчетат по това перо информационни технологии. Ако искаме наистина да знаем какво става по места, трябва да се запознаем с хилядите различни проекти. Отчасти се запознахме с такива проекти, но държавите членки прилагат и различни практики при публикуването на информация за дейността си. Дания, например, се справя много добре. Там е ясно за какво се изразходват средства средствата и какво се прави по отделни проекти. В други държави е много по-трудно човек да получи такава информация. Става дума за по-големи държави, като Испания, например, където има 64 оперативни програми, някои на национално, друг, други на регионално ниво. В тези държави е много трудно човек да си създаде точна представа за случващото се. Понякога националните органи публикуват публикуват информация. Понякога това се прави на регионално равнище. Така че отговорът е, че не знаем. Но в миналото публикувахме няколко проучвания за разходите по структурните фондове за областта на културата и спорта. В тях се цитират много примери. Става ясно, че и в двете области се подхожда много творчески и изобретателно. По много проекти се използват спортът, културата, образованието и обучението, за да се постигнат други цели. От цели в областта на новаторството и технологията до социалната ангажираност Това е много важно, за да се достигне до определени прослойки от обществото и да се работи ефективно за постигането на целите. Така че прави се не малко. В някои държави членки има данни за това, че по тематичната концентрация има по-малко разходи за културата и спорта в сравнение с предходния програмен период – но представата ни за това не е пълна. Може и да грешим. Не го заявяваме категорично. Благодаря. Силвия. Искам да благодаря. Прочетохме го, но много интересно трябва да се задълбочим. моментът е стратегически. Хубаво е, че сте погледнали и цялата система и как се развиват по места. Държавите са много различни. В Италия, например, 90% от средствата се дават на регионите, така че разбирам трудността. Имаме е, един проект, който се нарича Open Cohesion, Open Data или нещо подобно. Та въпросът ми е следния. Имайки предвид как изглежда новата програма за кохезия за структурните фондове, трябва да се види, че като се включат нови индикатори, проектите и оценката на ниво обучение и образование могат да създадат възможности за това на къде да се насочат ресурсите и какви са разходите. Тоест, вие казахте или това са условия преди това, т.е. екс-анте или тематични сфери. При предишния период искахме думата култура да се включи в цел 6. Това бяха природни ресурси. Благодарение на това успяхме много да направим. Какви могат да бъдат основните стълбове екс-анте? Къде са тематични, къде са хоризонтални, къде има интелигентна специализация. Образователното измерение, казахте вие, трябва да бъде по-в центъра и да бъде по-видимо. Как, какво да кажа, не знам, думата не ми идва, трябва някакси да се ощетоводява. Говорихте за един такъв модел. Колко са съвместими хоризонталните програми са структурните фондове. Големите програми. Творческа Европа и така нататък са структурните форум, фондове. По вашия анализ, признават ли се взаимно или всеки дърпа за себе си? Казахте, няма взаимодопълване голямо между структурните фондове и подкрепата с интегративни стипендии по Еразъм. Um, starting at the end there, uh, I um, think it is the case that... Uh, Мисля, че и други програми в все по-голяма степен се доближават до структурните инвестиционни фондове. Пилотните проекти, например, по Еразъм Плюс могат да бъдат включени. Поне темите се доближават една до друга. По много проекти по Еразъм Плюс, както и по Творческа Европа. По тези програми се поставя все по-голям акцент върху социалните резултати, което пък много добре се вписва в Европейския социален фонд. В дългосрочен план, според нас обаче, би било рисковано да се концентрираме само върху официалните рамки. Те безспорно са важни, но, както казах и в изложението си, една от областите, които разглеждаме и които са важни като механизъм за изпълнение, са, е, например, образованието и културата. Някои проекти изрично са насочени към сферата на образованието и културата, но има и много други проекти, които използват културата и образованието като част от механизма си за изпълнение. Така че, за да добием пълна представа за случващото се, трябва да разглеждаме не само първоначално поставените цели и след това постигнатите резултати, на базата на показатели, а такава е тенденцията, трябва да разглеждаме и това как се стига от едното до другото, от целите до резултатите, по пътя на механизмите. През изминалите години бяха разработени методи за поставянето на по-голям акцент върху механизмите върху разглеждането на това, което реално се върши. Трябва да се насърчава и в бъдеще този процес. Има много проекти, които не са конкретно насочени към образованието и културата, но образованието и културата се използват за други цели. Същото въжи и за спорта. Спорта може да се използва в много различни области например в областта на научното развитие или пък за взаимодействието с силно маргинализирани групи. Не знам дали с това отговорих на въпроса ви. Председателката, благодаря. Поглеждам към колегите в залата. Има ли други желаящи да зададат въпроси? Явно не. Господин Граматикакис. Благодаря ви, госпожо председател. Проучването и представянето му бяха много интересни, според мен. Осъзнавам колко е трудно човек да си създаде реално представа за това какво стои зад структурните програми. Още няколко бележки за младежката безработица. Данните, които цитирате, показват колко е значим проблемът в редица държави членки, най-вече в Гърция. В Гърция На структурно ниво се правят явно опити за справяне с проблема, но младежката безработица е, се отличава от другите видове безработица. В Гърция тя е над 20%. Младежката безработица е много важна тема за нашата комисия. Трудно е за хората да разберат точно какво стои зад всичките тези хиляди програми и механизми за финансиране. Какво смятате вие по въпрос? Um, I, I uh, Много е важно, според мен, във връзка с структурните инвестиционни фондове, как държавите членки приспособяват общата рамка към конкретните обстоятелства по места. Разгледахме 8 държави в случая и установихме, че има много голяма разлика в това какъв акцент поставят върху безработицата и по-точно младежката безработица. В Германия и Дания, например, проблемът не е чак толкова наболял. Става дума по-скоро за преквалификация и обучение на вече заети лица за развитие на умения. А в държави като Испания и Италия Младежката безработица е особено сериозен проблем, което е и взето предвид при разработването на оперативните програми там. Има известна гъвкавост в системата, което е един много ефективен механизъм за вземане предвид на разликите между държавите членки. Младежката безработица – не спада към вашите компетенции, затова и не бе и част от е, изследването ни. Има само препратка към нея. Но особено в е, държавите, където младежката безработица се възприема като голям проблем, там се работи по инициативата за младежка заетост и в други държави също се полагат усилия за повишаване на квалификацията на младежите. Според мен на младежката безработица се пада се дава дължимото, отдава дължимото по тези програми. А спортът, например, почти не се упоменава в основните програмни документи. Освен ако в някои държави членки не се предприемат по-специални мерки за насърчаване на спорта. Те са в по-различна позиция. Председателката, благодаря. Сега вече наистина не виждам други желаящи да се изкажат. Благодаря ви за представянето, благодаря ви и за проучването. Сигурна съм, че всички много внимателно ще го прочетем, защото то съдържа важни за нас насоки, важни насоки за по-добра работа по програмите в бъдещето, за по-доброто им структуриране, за възможностите как можем да ги използваме как можем да използваме структурните инвестиционни фондове. Те може да се използват не само по, в явна област, като младежката безработица, може да се използват и в областта на формалното и неформалното образование, както и в областта на културата и спорта. Най-вече спортът, знаем това в комисията, има огромен потенциал за интеграция в обществото, най-вече в общините и регионите сред местните общности. Трябва да се използва този потенциал на спорта. В случая става дума за цели, кои, които може до голяма степен да съответстват и на целите по социалния фонд и по регионалните фондове. Затова и трябва мерките да са по- механизмите, извинете, да са по-приложими за държавите членки, за да могат и те да ги включат в програмите си. Благодаря ви, че приехте поканата ни. Желая ви приятен ден. Dann kämen wir jetzt schon zu Преминаваме към точка Home. Нека видим дали госпожа Сиган, директор от ресорната дирекция на комисията, вече е тук. Явно още не е сред нас. Трябва да прекъснем за малко в такъв случай. Така ще имаме и възможност малко да се поразтъпчем. 10-минутно прекъсване. Да се надяваме, че госпожа Сиган ще дойде малко по-рано. Така и ще можем да приключим по-рано с заседанието.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

Уважаеми колеги, Силвия. Уважаеми колеги, преминаваме към точка 9 представяне на междинния преглед на програмата Европа за гражданите и размяна на мнения с комисията за програмата Приемник. За мен е удоволствие днес да приветствам с добре дошла госпожа Сиган, директор на Генерална дирекция Холм. Мисля, че за първи път е сред нас, тъй като сравнително неодавна е на тази длъжност. Добре дошла на първото ви заседание на Комисията по култура. Както знаете, в края на май бе публикувано предложението за новата програма Права и ценности. Така в крайна сметка стана ясно какво възнамеряваше комисията да предприеме във връзка с програмата от нашия ресор Европа за гражданите. Възнамеряваше да я слее с настоящата програма Права, равенство и гражданство на Съюза. Комисията заявява, че целта е да упрости действащите в тази област програми. Това е добра новина. Явно упростяването се свежда до съкръщаването на текста и намаляването на броя на целите по същество по програмата Европа за гражданите. Някой би казал, може би няма нищо лошо в това, но въпросът е какво е запланувано за разработването на отделните цели и реализирането на програмите към момента са предвидени актове за изпълнение, а не делегирани актове от страна на комисията. Това ще трябва да бъде обсъдено по-нататък. Ще трябва да бъде обсъдена процедурата, ще трябва да бъде обсъдено и финансирането на програмата. Ние сме в момента в изгодно положение, за разлика от предходния период. По време на предходния период комисията избра или трябваше да избере правно основание, което не ни даваше правото да участваме като пълноценен партньор в законодателния процес. А сега сме в изгодното положение, че най-накрая бе намерено решение и че парламентът и в тази област участва като пълноправен партньор. На пръв поглед изглежда, финансирането ще бъде повишено. Но ако правилно тълкувам нещата и ако човек по-подробно се запознае с бюджета в частта гражданство, ангажираност и участие, то ще видим, че за тази област са заделени 233 милиона. 188 милиона следва да се прехвърлят от старата програма 45 милиона пък от е, ГД Правосъдие ще бъдат предоставени за работа в областта на основните права и гражданското общество. Така става ясно, че в областта на старата програма за Европа за гражданите, всъщност няма да има повече финансиране в сравнение с преди. Този въпрос също трябва да се обсъди. Трябва да се обсъди, защото неведнъж в миналото към нас са се обръщали кметове от общини в избирателните ни райони, които искаха да финансират проекти за партньорство и ние трябваше винаги да им казваме, че няма достатъчно средства, че не може всичко да се финансира така, както би трябвало да се направи. Затова и според мен по това ново предложение на пръв поглед има много предимства, има обаче и много недостатъци. Сега ще дам думата на госпожа Сиган, за да ни изложи резултатите от междинния преглед, доколко тези резултати са били взети предвид при разработването на новата програма а вероятно също така и съвсем погрешно сме изтълкували нещата и вие ще ни поправите. Вероятно в бъдеще по програмата нещата ще се подобрят. Госпожо Сиган, имате думата за около 10 минути. Благодаря ви още веднъж, че приехте поканата ни. Е, thank you very much, е, Благодаря. Госпожо председател, добър ден, уважаеми депутати. Много се радвам, че имам възможност да говоря днес пред вас. Благодаря за поканата. Ще говорим по два важни документа. Права сте. През април и май тази година се появиха важни документи във връзка с тази програма. Първият документ през април беше средносрочната оценка на програмата Европа за гражданите. Знаете, че има доклад, който се предвижда по силата на регламента. Подготвяхме се за този доклад дълго и всъщност взехме предвид и вашата резолюция. Резолюцията, която беше прията от парламента миналата година. Освен това, отделихме няколко месеца на публични консултации. Всеки гражданин трябваше да може да коментира тази програма. Имахме и оценки, направени от външен оценител. Разговаряхме с различни заинтересовани страни, с представителите на националните точки за контакт и възоснова на всичко това създадохме нашата оценка, която е прикачена към работния документ на персонала на службите на комисията. Съответно, виждате, основата е солидна. През април документа беше представен. По същество, по отношение на действията, по отношение на целите и характеристиките на програмата, стана ясно, че като цяло програмата е положителна. Тя окоръжава участие на гражданите, демократична ангажираност, чувство на принадлежност, идентификация, идентифициране с Европа по-скоро, взаимно разбиране и така нататък. Вие много добре знаете, че тази програма, даже знаете по-добре от някои други, които работят по програмата, че идеята в началото беше да се увеличи доверието на гражданите в европейските институции, като се обяснят постиженията на европейската интеграция и като се подсили чувството на принадлежност у европейците. Освен това има и други цели, информация за общата ни история, многообразието, обяснение на условията за демократично участие. Всички тези цели продължават да съществуват. Преди 8 години тази програма беше създадена с конкретна цел, но тя ще остане много релевантна. Вече е казано и не веднъж, че тази програма има уникални характеристики, защото тя съдържа елементи от конкретни програми, например почитането на паметта на жертвите на Холокоста, е, свързването в мрежи на различни градове и не само. Ето защо тази програма е изключително уникална по своя характер. Средносрочният преглед потвърждава важността на програмата, важността на нейната същина и потвърждава в крайна сметка основанията за създаването на тази програма. Нещо важно, една друга характеристика, която трябва да се спомене е връзката на тази програма с други европейски политики. Тази програма запълва една празнина в цялостната цел на комисията да приближи гражданите към Европейския съюз, защото тя е насочена пряко към гражданите и дава един уникален форум за връзка с гражданите. Това е съществена черта, която не бива да се забравя. Искам да наблегна още веднъж на това, че оценката на програмата е положителна. Възоснова на показателите залегнали в първоначалния регламент, нека да ви дам малко статистическа информация. Ако говорим за годините между 2014 и 2016, както става ясно, повече от 7000 проекти са били финансирани, т.е. имало е молба за финансиране чрез безвъзмезна помощ. В резултат на тези молби. Около 1000 проекта са били одобрени в 33 участващи страни. Използвайки показателите в регламента, можем да кажем, че сме достигнали пряко поне до 3 милиона граждани за всяка една от тези години между 2014 и 2016 година. Косвено засегнати от програмата са около 4 милиона души. Тоест, ако погледнете показателите и прякото и косвеното въздействие, ще видите, че тази програма е, се е справила изключително успешно, но относително ниска цена. Защото знаете какъв е, бюджет е предвиден и вие знаете, госпожо председател, какъв е бюджета. Ако има 7000 молби, от които са прияти около 1000. Много неща следва да бъдат финансирани и съответно постигнати. Какво се опитваме да постигнем с агенцията, с изпълнителната агенция в сферата на управлението? Ние предложихме така нареченото многогодишно програмиране, за да има по-голяма гъвкавост. Европа за гражданите определено доказа своята полза за гражданите, както по отношение на въздействието върху участниците, така и по отношение на своята роля като допълваща програма спрямо други програми. И най-вече в областите образование и гражданство, европейско гражданство. Естествено, винаги има и неща, които могат да се подобрят. Някои биха ги определили като слабости. Ние говорим за възможности за подобрение. Нека да спомена видимостта на програмата, която трябва да се засили, необходимостта да се разгледат показателите за наблюдение по нов начин, да не се забравя, че не всички от тях са достатъчно съвременни. Освен това, трябва да се разгледат пресечните точки и възможността за допълване спрямо от други програми, които също са насочени към гражданите като цяло. Така ще премина към втората част на презентацията, която е насочена към програмата за европейски права и ценности. Споменах ползата от програмата. Започнахме преговори по този инструмент с определени идеи, и трябваше естествено да демонстрираме допълнителната полза от програмата, за да обсъдим съответно бъдещия дизайн. И на второ място, целта ни беше нашите усилия да бъдат насочени към намирането на възможности за синергия, за допълняемост, както и за оптимизиране защото целта в крайна сметка е да се улесни програмата, да бъде тя създадена по един по-добър начин, усъвършенствана и за да постига по-добре своите цели. Бяхме подготвени да действаме. Един от документите, който използвахме, беше точно доклада за средносрочната оценка. Той се появи своевременно и Възоснова на консултациите и на приноса на всички заинтересовани страни, включително и на парламента, ние наистина се подготвихме добре. Искам да кажа, че наистина сме доволни, че комисията предлага една такава програма в областите като права, ценности, гражданство, насърчаването, повишаването на осведомеността за правата, за ценностите е нещо много важно, когато говорим за изграждането на европейска идентичност и за европейско гражданство. Всичко това е в сърцевината на въпроса, който определяме като Европа на гражданите. В резултат двете програми бяха слети. Програмата Европа за гражданите и програмата за равенство и гражданство. Тези програми имат много пресечни точки. Те са насочени към обществата и стъпват основно на ценностите. Естествено, от изпълнението ще зависи много, но по своето съдържание тези програми много се приличат. Вашата комисия подкрепя програмата Европа за гражданите. Правили сте го не веднъж. Разговаряли сме по изпълнението на програмата, разговаряли сме по изпълнението на резолюцията и онова, което сте ни казвали, винаги е било много важно за оценката, която правим. Мисля, че с право мога да заявя, че В предложението сега се съдържат елементи, които ще допринесат за една малко по-нова програма, такава, която ще запази постиженията и наследството на програмата Европа на гражданите. Вече има дейности в хоризонтален план, които са залегнали в новото предложение, а предложението във връзка с гражданите и тяхното участие ще отразява конкретните цели на настоящата програма Европа за гражданите. И точно това ще гарантира приемствеността, за която толкова се говори в средносрочната програма. Можем да кажем до известна степен, че новите елементи в програмата ще ни дадат възможност да излезем малко извън рамката на съществуващото. Ще можем да оценим по нов начин възможността на Европейския съюз да защитава и е, пропагандира своите ценности. Е, естествено, не можем сега да оценяваме е, новата програма, но има колеги, които са се присъединили към нас и мисля, че всички предложения ще бъдат приложени както трябва на практика, за да можем да постигнем допълнителна полза. Що се отнася до гражданите, програмата Европа за гражданите е нещо като Evergreen от нея винаги има нужда. Тя винаги е хвърляла мостове между миналото и бъдещето. Искаме обаче тази програма да достигне най-вече до младите хора. Ще кажа четири неща, които са свързани с вашата молба, отправена към нас в хода на преговорите. На първо място във връзка с ключовата роля на неправителствените организации. Програмата за правата и ценностите ще даде нови възможности, не на последно място финансови, за представителите на гражданското общество, като се има предвид каква важна роля играят те за защитата и разпространението на европейските ценности и промотирането на европейското законодателство. Ние ще подкрепим НПО като защитници на нашите ценности и разпространители на ценностите. На второ място, втория приоритет, спомняте си добре, че това беше правното основание, по него сме говорили много пъти, не винаги е било лесно. Не винаги е ставало дума само за воля. Ние сме предлагали да има връзка с правното основание в договорите. Преди това не беше лесно за осъществяване, защото не винаги сме имали възможност да направим нещо подобно по начина по който го искаме. Сега обаче новата програма ще ни даде възможност чрез формулировки в текста и в приложенията да комбинираме няколко правни члена като правно основание – по силата на тази нова стратегия Европейския парламент ще бъде равнопоставен с законодател и мисля, че това е нещо към което всички правят интерес и сега то е на лице. По отношение на средствата, вие искате да няма намаляване на средства. Предложенията са 947 милиона за 7 години, 642 са за програмата права и ценности, 305 за правосъдието. Има увеличение от 16 милиона за правата и ценностите, малко намаление за правосъдието. Комисията предлага бюджет 243 милиона за гражданите и техното участие. Това отразява и предложенията за бюджета, за които вие говорихте. Естествено, всички тези средства са много, много далеч от това, което би ни се искало да имаме, но мисля, че все пак има увеличение спрямо начина по който започнахме. Всичко ще зависи в крайна сметка от преговорите, онова, което ще се случи, какво ще се каже в хода на оценката за изпълнението на програмата и доколко ще бъде видима програмата в този толкова важен период. Така че аз съм изпълнена с оптимизъм на този етап и накрая, тъй като средносрочният преглед говори за възможности за подобрение, искам да кажа, че възможностите за сътрудничество са част от правния елемент от правната рамка. А що се отнася до ключовите аспекти за видимостта, например, всички тези неща ще бъдат разгледани като възможности за подобрение. Днес ще се опитаме да обясним предложението и средносрочния преглед и на гражданите. Утре ще имаме граждански диалог с заинтересованите страни. Възосновата на настоящия регламент е, подобен разговор се провежда поне веднъж годишно. Утре ще говорим за миналото, за бъдещето, ще говорим за конкретни аспекти, например подготовката за изборите за Европейски парламент. Ще говорим и за събитията, свързани с така нареченото гражданско пространство. Това е ясно. Ще отделим време и за условията, техническите условия по изпълнението на програмите. Например, предоставяне на обратна информация за бенефициентите, възможности за упростяване, е, всички действия и възможности за отпускане на безвъзмезна помощ. Остава ми само да ви кажа, че очакваме да работим с вас и от тук нататък. Вие, госпожо председател, казахте, че всичко ще зависи от изпълнението. И ние смятаме така. Много е важно обаче да сме предпазливи, да не пропускаме никакви възможности и да караме крачка по крачка, да постигнем не само начертаното, но и много повече чрез използването на новите възможности. Надявам се, че спазих 10 минути, които ми дадохте. Е, Председателката, благодаря ви за представенето. Оценката показва, че програмата се овенчала е с огромен успех но процент на одобрени молби в размер от под 10% е нещо, което не може да ни удовлетвори. Правилна бе оценката ни в резолюцията на парламента от месец марта, именно, че се нуждаем от поне 500 милиона, за да може програмата да се увенчае с още по-голям успех. Нещата с бюджета допълнително се осложняват от това, че значително се разшири и географското приложно поле на програмата в зависимост с предходния период. Така е още по-относителен контекст за финансирането. Така че не знам дали това, което ни се представя в случая като увеличение, всъщност изобщо не е такова. Само привидно изглежда така. Добре дошли на 14 стажанти от комисията. Радваме се, че сте тук. Да се надяваме, че и за вас днешните дебати ще са интересни. Сега първо ще дам думата на докладчицата ни Силви Гийом. Тук винаги прилагаме формата пинг-понг. Ще дам думата на Силви Гиом, след което ще имате думата вие, за да вземете отношение. След това ще се изкаже колегата Мари Терес. Благодаря. Ще се опитам да обобщя становището си, имайки предвид времето, което ни е заделено. Благодаря ви за представянето всички имаме много идеи и обръщаме огромно внимание на програмата Европа за гражданите. Тя има добавена стойност в широкия смисъл на думата. Говорихте за видимост в новите програми. Това е фундаментален въпрос. Но нека ви кажа какво мисля аз. Има един риск за из... размиване в представянето и в архитектурата, така както е представена. Има много аргументи, наистина, които се излагат, но трудно се вижда свързаността в този смес, който е направен. Като не знам как да кажа, но аз го наричам рационализация, но тази рационализация на програмите като че ли поставя дискусията върху логичните елементи, които като че ли липсват. Нека да иллюстрирам какво искам да кажа. Символично въпроса за гражданството не функционира в заглавието. Що се отнася до видимостта отвън, къде е тази видимост? Разбира се, че има и положителни неща. Вие ги казахте, промяната на правното основание. Това беше малко сложно, но в крайна сметка се случи и това всъщност е една добра идея. Така гражданите и парламента могат да участват по-активно в законодателните процеси. Аз имам въпрос и ще помоля за обмен на становища по него. Ще се опитам да бъда максимално кратка, задавайки го. Ще започна с бюджета – Има нужда от пояснение там. Вие споменахте статута, който се предлага. 2017 година и тук гледам колегата Тереза, която се занимаваше. Те искахме финансиране, което да е нарастващо с нашата резолюция. Има голямо объркване по тази програма, много фрустрации и не знам дали те няма да нараснат утре. Затова искам да видя детайлите, които са представени и разбивката. Не, съм ясна, не, съм я, не ми е ясна разбивката по разходи. Не искам да карикатуризирам нещата, но нека да говорим и по-общо. Всъщност, нещо друго ще кажа. Пак като карикатура ще продължи. Да, ще имаме проекти, които защитават проекти защити, които защитават многообразието, равенството. Каква е иерархията между тези два елемента? Как ще се организираме около тези основни ценности? Как ще ги степенувате? След това, комуникацията. Що се отнася до това, че тя трябва да е по-динамична, много ни се иска това да е така. Цифровизация, да, но 18 член говори за рекламата и комуникацията и там се говори за финансиране на програмите, което да минава и посредством институционалната комуникация около основните приоритети на Съюза. И става един меланж, една смесица. И това няма да подкрепи достатъчно проектите. Тоест, информационните кампании на институциите си имат бюджет и смятам, че се смесват жанровете тук. Какво мислите вие? След това по член 7 там говорим за отваряне на програмите към трети страни, които са асоциирани. Е, това ще намали или би могло да намали средствата, които отиват за държавите членки. Искам да разбера как ще бъде организирано това и как предвиждате това разширяване към трети страни отвъд държавите членки т.е. присъединяващи се държави. Имам и още въпрос, пак за прецизиране става дума. Говорим за финансиране на гражданско общество и подкрепа или проекти на гражданите. Миналата година го водихме този спор пак. Искам да разбера как точно ще се разграничи подкрепата за тези организации и подкрепата за местни проекти, за да се постигне баланс, така щото подборът на НПО да е ясен. Други елементи, които трябва да говоря, са националните контакти. Да, да, приключвам, да. И ролята, която Европейския парламент ще има за определянето на приоритетите. Това са въпросите. Имам още нещичко накрая да спомена. Няма да навлизам на конфликта на компетентности между 54, 56, 55. Не знам нашата комисия дали има ексклюзивна компетентност или не. Това е. Äh, Благодаря на Силви Гиом. Мога да те уверя, че вече сме започнали процедурата, настояваме за изключителни свои компетенции в тази област. И програмата е структурирана така, че отделните компетенции много ясно могат да се отграничават една от друга. Надявам се, че и поради това няма да има големи проблеми с водещата комисия, Комисията по граждански свободи и правосъдие. Ще видим, госпожо Сиган. Thank you very much. Thank you very much, eh, Благодаря. Географския обхват. Споменахте го и госпожо председател. Исках също да кажа в началото, че след това може да организираме и технически сесии, ако те са нужни, за да се обяснат различните елементи, тъй като сега това не е възможно. Що се отнася до географския происход на проектите имаме отделен елемент, който ясно казва как са правени проектите до момента и знаем, че във всички страни, които работят с нас, имаме проекти, понякога е неясно всичко, но това е един добър начин да видим какво може да се направи. Това е за географското обхват. Нашата програма работи с Западните Балкани и бихме искали да продължим това да се случва. Със свързването на тези елементи може да се подготвим за бъдещото изпълнение към трети страни. Видимост. Ако погледнете приложение 1 на предложението, точка К латинско, там се говори за засилване на познанията по програмата, разпространение и прехвърлимост на резултатите, свързване с гражданите, подкрепя на национални мрежи за контакти. Това ще продължим да правим. Нашите организации работят с всички възможни страни и говорихме за тази видимост. Това е друга глава в междинната оценка – там е нужно подобрение. Даваме пример с конкретните способи, които използваме за увеличаване на по-голямата видимост заедно с националните контактни лица. Спомням платформи, които се използват. Това го оценихме в междинния междинната оценка. В новия проект сме сложили една закачка, за която да се закачим и ще използваме по-добре. Values. Uh, е, we will continue bottom-up, no hierarchy between values and... Uh... Така, продължаваме да работим по ценностите. Да, разбирам какво питате. Регламентът е добре структуриран, само за нашата програма, или поне беше така преди. След това имаме новия проект – на законодателството, който се предлага, но това ще бъде обсъждано. Участвахме в динамични, задълбочени преходи в пар... а, преговори извинете, в парламента. Опитваме се да отговаряме на нуждата за оптимизиране на текста, неговата яснота и по-лаконично изказване. Това обаче не значи, че е, ограбваме съдържанието. Не. Правим така, че всички дейности, включени в Европа за граждани и видове сътрудничество, са включени в текста – може би е добре, ако е записано в един член, но не е. И тъй като целта на заниманието е да се покаже последователност, оптимизация, синергия, затова е невъзможно два елемента да бъдат сложени един след друг. Дискусията беше дълга. Ще видим на по-технически заседания дали не може да се засегнат тези елементи и да се покаже, че тази форма не е толкова релевантна. В междинията оценка всички заинтересовани страни твърдят, че тази програма трябва да продължи и трябва да се развива в бъдеще. За бюджета – Всяко увеличение за мен е нещо чудесно. Следя вашите препоръки, свързани с бюджета, който според вас е нужен, за да може програмата да окаже още по-голямо въздействие. Така че се надявам да ви подкрепям при следващите стъпки и да стигнем до този бюджет. We, uh, I, I also... За комуникацията говорих, за местните проекти и местното измерение. Фактът, че успяхме тук да включим всички дейности на Европа за гражданите, ни помогна да запазим уникалните характеристики на програмата. Това дава възможност за обслужване на малки проекти, да се стигне до най-низко ниво, директно до гражданите. Споменах го в началото и затова повтарям. Същината на програмата е там и всички тези елементи, които правят програмата единствена по рода си, са в новия текст. Ще работим възползвайки се от потенциала, потенциала на новото предложение, тъй като потенциалът е голям. Само трябва да бъде идентифициран и след това приложен в практика. Ja, vielen herzlichen Dank, Marie-Therese. Благодаря, Мари Терес. Опитай се за три минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за изключителната работа и междинния преглед на Европа за гражданите. Получихме това проучване от политически отдел Б. Аз съм постоянен докладчик за програмата. Вече доста време проявявам интерес към нея. Изненадана съм от обрата – Една програма, която премина през парламентарните канали. Смятахме да заделим достатъчно средства. Мисля, че намерихме добро решение за правното основание. Премина към 113 от 220, но тези 500 милиона, които искахме, са, си остават мечта правосъдие, справедливост всъщност. Как а, това ще влезе без да се промени естеството на програмата и част от елементите изчезнаха по пътя. Исках програма, която да работи и да говори пряко на гражданите. И защото цялото име на програмата съдържа думата граждани. Местните лица за контакт искам да засегна. Това са хора, които работят по места, те ще останат ли за справедливост, права и ценности или не? Из... Разочароващо е. Това е много важна програма. Тя трябва да продължи. И се надявам Европейската комисия да разбира как всичко свързано с гражданите е изключително важно. Благодаря и всичко най-хубаво. Dank. Благодаря ви, госпожо Сиган, имате думата. Е, е, Какво да кажа? Мога да повторя същото. Мисля, че всичко което е в Европа за гражданите, е там. Хубаво е да чуваме такъв коментар, тъй като това е една очевидна реакция. На пръв поглед не намираме Европа за гражданите. Гражданите ги няма нито тук, нито там. Структурата е и тук, и там, и трябва да се търси на места. Нашето задължение с тази информационна кампания е всички стари участници, бъдещи бенефициери заради укрепване на НПО да бъдат убедени, че всичко ще продължи да е в новата програма. Споменах приложение 1 и подточка латинско К националните точки за контакти. Няма да променяме нищо, или поне не възнамеряваме, тъй като това бе полезно за изпълнението на програмата. Ще продължим да го правим. Утре имаме граждански диалог, ще продължим. Ще увеличим броя на заседанията през годината. Ще работим с националните точки за контакти. Потенциалните синергии ще зависят и от това, както всичко това се включва в държавите членки и в коя част от администрацията е включено. Но няма да променим това, което сме тествали и е било добър инструмент за нас за прилагане на програмата. Както казах в началото, периодът на рекламиране на тази кампания на посланието започва, че действията на Европа за граждани продължават да се вътре Евентуалното название, това е нещо друго. Но за нас най-важното е това послание да стигне до всички, които познават програмата и не знаят, но, знае, но ще знаят в бъдеще, че дейността е същата и всичко, което бе добро, е там и ще продължим с това пътят ни започна по осведомяване с вас и ще продължим и през едните месеци. Председателката благодаря, госпожа Билт. Merci, madame la présidente. Je suis réservée sur le programme... E. Аз имам резерви по програмата Европа за гражданите по идеологически причини. Европейската история се упростява Говорим за упростяване на тоталитаризма и казваме, че тоталитаризма е обратно на европейската идентичност. Трябва да има отваряне към света, говорим. Едва ли не, каквото и да е съдържание може да се включи вътре, за да се създаде една Европа. Ако искате да представите нашето наследство положително, трябва да говорим за християнството – Що се отнася до гражданските действия? Аз съм против това да се финансират организации и групи уязвими, включително мигранти. Миналия месец имаше едно изследване в тази посока. Не се разглежда добре това. След Унгария, Италия ще излезе закон за НПО, които помагат на мигрантите. Когато говорите за подчитането на паметта, какво ще направите? Държавите членки мълчат за определени типове организации и за елементи с политически характер. Фросиган. I think I would then... Uh, Мисля, че просто би трябвало да прочетете текста на междинния преглед. Можем да обсъдим с вас отделните му части. Става дума за хоризонтални, както и за двустранни направления, за резултатите от изпълнението на програмата през изминалите години в този доклад. Може да обсъдим всичко това елемент по елемент. Направена е много щателна оценка, която показва, че от програмата по всички тези елементи има допълнителни ползи. Затова мога само да ви окоръжа да се запознаете с този документ. След това можем да обсъдим всичките му елементи заедно. Цялостната оценка на програмата е много положителна. Установихме, че е огромна допълнителната полза от нея. Искаме да продължим работа по програмата. Затова и бе включена тя в програмата за ценностите. Прави се оценка на отделни проекти. Вие сте направила, виждам, своята оценка. Вероятно сте участвала в обществените допитвания миналата година. Така или иначе можем да обсъдим заедно доклада за междинния преглед на програмата. Има много пълен списък на проектите от 2017 година. Мисля, че така ще можем да ви убедим в това, в което ние сме дълбоко убедени, а именно, че от тази програма проистичат огромни допълнителни ползи. Благодаря, Силвия. Нашата група придава голяма значимост на тази програма. Ако не съществуваше, ние щяхме да я измислим, защото хората вече се отдръпват от Европа, трябва отдолу нагоре да се работи, гражданските елементи, участието участието на гражданското общество е много важно. Това е стратегическо значение. Съгласна съм голяма част от нещата, които каза Силви Гиом, но ще повторя три неща. На първо място, много искам да има управление на двете интегрирани програми, за да няма объркване в бенефициарите, които са свикнали с отделни е, пътища, конкретни или канали за тях – Нужно е да се хвърлят мостове между програмите, да, но също така е нужно да се знае, всички хора да са информирани за тази програма, за другите инструменти и хората да не се объркват. Сега за бюджета. Знаете много добре, че в парламента, Комисията по култура, винаги сме искали увеличаване на бюджета – безпокоени, че проектите за гражданското общество са само 6%. Много е притеснително това. Тази програма обаче се радва на голям интерес на гражданите, което е още по-притеснително с този нисък бюджет. Платформата на ценностите трябва да е важен инструмент за работа и разпространение на информация, както и достъп. Извинете, достъп Какви са инвестициите в тази посока? Благодаря, госпожа Сиган. Много ми хареса това, което казахте, интегрирано управление. Проекто предложението е резултат от търсенето на полезно взаимодействие, съгласуваност, рационализиране. Знаем кой е нашият елемент в тази програма. Става дума за Европа за гражданите. Напълно сме наясно, че на първо място а и това беше ясно още от самото начало, трябва да се обърнем към обществеността и да обясним в какво се състоят отделните елементи от програмата. Направихме това още от самото начало. Обяснихме, че не е бил заличен нито един елемент, че дори напротив, че този нов инструмент се използва за да се подсили още повече програмата. Продължаваме освен това да я осъществяваме, да я осъществяваме дори по-добре. Но разбира се, смесената смесеното законово основание не улеснява нещата. Не бе възможно обаче да се използва само едно правно основание. Използваме смесено правно основание, защото нямахме друга възможност. Това го разбират юристите, не обикновените хора. Най-важното е, че в резултат от това се установява наистина демократичен процес на вземане на решения, което е действително важно за тази програма. По въпроса за бюджета, няма да коментирам повече въпроса за бюджета. Мисля, че казах всичко. А за платформата за ценностите в текста за междиния преглед на програмата се описват подробностите по тази платформа. Става дума за нещо като база данни онлайн за насърчаване и обмен на най-добри практики и полезно взаимодействие между програми от областта на гражданството, културата и образованието. Това е основната идея на новото законодателство. Може да се свържем с вас по-нататък, да направим представене по въпроса. Ще продължим да работим в това отношение. Трябва да има повече видимост така ще е по-добре, е, ще е по-добре, ако има повече видимост, тъй като ще имаме повече обратна връзка, ще можем да убедим също и обществеността в допълнителните ползи от програмата. Тръгнали сме вече по този път, започнали сме работа, ще разчитаме на вашата помощ. Председателката, благодаря ви. Мисля, че през идните месеци ще има още много разисквания. Фактът, че трябваше да изберете комбинирано правно основание, да използвате повече от едно правно основание, ще доведе до претенции от страна и на други парламентарни комисии тук. И те ще смятат, че могат да работят по този въпрос, но ние ще трябва да се справим с това. Не е и много е, дълъг срокът предвиден по графика. Има още много детайли, които ще трябва да бъдат доизяснявани на вътрешно ниво между докладчика, докладчиците в сянка и комисията. Финансирането за нас е особено важно, както вече казах, и искам да обвържа този въпрос и с процента отхвърлени заявления за финансиране. Подаващите заявление за финансиране се обезверяват, защото постоянно се отхвърлят заявления за финансиране по много добри проекти, на които е дадена максимална оценка, но не могат да бъдат финансирани, защото не достигат средства. И това все повече обезверява подаващите заявления. Нараства обезверението не защото държавите членки не са готови да ни предоставят средства за програмата. Не срещу тях е насочено това разочарование. Насочено е срещу Европейския съюз. А, това е последното, до което бихме искали да се стига по подобни програми. Не това е целта ни по тях. Затова и трябва да работим за адекватното им финансиране, за да се постигат и целите по тях, а не да се стигне точно до обратното, поради високия процент отхвърлени заявления за финансиране. Благодаря ви за участието ви в днешното ни заседание. Сигурна съм, че не разговаряме с вас за последен път. Сега ще се опитаме всички заедно да направим програмата колкото се може по-добра, за да се постигнат целите по нея. Заедно с вас ще работим и за адекватното и финансиране. В случая по въпроса за финансирането проблемът не е толкова на ниво парламент, по-скоро е според мен на ниво съвет. Ще видим какво окончателно решение ще се вземе. Предстоят ни никак не леки разисквания включително и разискванията по многогодишната финансова рамка. Благодаря ви още веднъж за участието. Приятен ден и до скоро! So, wir kommen jetzt zum letzten Tag. Преминаваме към последната точка от дневния ред. Той, тя ще бъде обсъдена при закрити врата. Моля всички, които не работят в парламента, не са евродепутати или служители на парламента, да напуснат